от 12 до 2. Дневния ред е на лице. Е, за първ път председателствам пленарно заседание от стъпването ми в длъжност. Бих искал да благодаря на господин комисаря, да благодаря на преводачите и на административните ни сътрудници. Е, закривам заседанието. Лека нощ!